Liebe Kolleginnen und Kollegen. Уважаеми колеги, добре дошли. Желая ви всичко хубаво през новата година. Това е първото ни заседание за 2010 година и за това ви приветствам, приветствам с добре дошли на това изслушване на кандидатът за комисар господин Поточник. Приветствам и него с добре дошъл в Комисията по околна среда. През следващите три часа ще направим нашите оценки, нашите а, убеждения ще сформираме дали кандидат комисаря е независим и може, независимо от всякакви партийни интереси, да упражнява своите правомощия. Дали той разполага с необходимите а, познания и опит за управление на това порт портфолио. Знаеме, че околната среда е от изключително голямо значение в рамките на Европейския съюз. Знаете, че е необходимо съгласите одобрението на парламента на новата комисия. Господин Поточник отговори писменно на поставените от нас за въпроси. Членовете са получили въпроси и отговорите на всички езици. Сега ще обясна процедурата за следващите 3 часа. Кандидат-комисарят ще направи едно изявление, становище, което да не е по-дълго 10 минути, защото ние имаме общо 160 минути за въпроси и отговори. И въпросите и отговорите ще са на принципа на пинг-понг. Един Една минута за задаване на въпрос, Две минути за отговор от страна на кандидат комисаря, 44 секунди за допълнителен въпрос и след това още една минута за окончателен отговор. През време на тези 5 минути преминаваме към а, 3 а, минутни изказвания. 50 минути за даване на въпроса, 2 минути, 2 минути за отговор и никакво време за допълнителни въпроси. Тези въпроси в рамките на 3 минути а, са известни на тези, които ще ги задават. След това накрая ще се дадат още 5 минути на кандидат комисаря за заключителни думи. Ако някой не е там, тогава и отпада правото му за задаване на въпрос. Така че ви моля през следващите 3 часа да сте тук. Още нещо, втор, вторият въпрос, който е, ще бъде зададен, трябва да, се, да е свързан с отговора на комисаря, а не да се позовава на а, е, нова тема. И тогава кандидат комисарят не е да отговаря на един такъв въпрос. и така, ние имаме една много пълна програма. Искам да помоля както депутатите, така и кандидат комисаря да се придържат много точно към времето, иначе ще а, трябва да използвам чукчето за което ви моля предварително за извинение. Господин Поточник, вие не сте нов тук на европейската сцена. Е, вие вече сте бил комисар. И в вашето минало портфолио сте имали много опорни точки, свързани с околната среда, развитието на нови горива и така нататък. Но за а, сега в а, качеството ви на кандидат-комисар ще се запознаете с нови области, ще ви бъдат зададени нови въпроси. А, в новата комисия господин Барозо раздели това портфолио. Има едно портфолио за опазване на околната среда, за опазване на климата и а, друго портфолио за енергийната политика. Това, че са разделени е в смисъл на това да се покаже нова визия, ново развитие и това ще се наложи като практика през следващите 5 години. Ние всички с нетърпение очакваме а, вашето а, вашите действия през новия законодателен период. Имате думата, господин Поточник. Благодаря, господин председател. Почитаеми депутати, за мен това е рядка възможност да говоря словенски, тъй като в комисията то обикновено не е възможно. Затова с, готов... с радост ще говоря на словенски и след това ще, при отговорите на въпросите ще премина на английски. Дами и господа, напълно справедливо е като кандидат за публичен пост, предполагащ огромна отговорност, аз да се явя пред вас пряко избраните представители на европейските граждани. Също така е напълно справедливо да представя своите виждания и да отговоря на вашите въпроси. Знам, че ако утвърдите моята кандидатура, аз не само ще съм спечелил вашето доверие, но ще имам спечеля доверието на гражданите. Някои от вас вече ме познават. Аз позна... Както и аз познавам някой от вас, аз съм от Словения. През последните пет години бях комисар за наука и научни изследвания. Може би знаете, че съм економист в образование и ръководих екипа, водещ преговорите за присъединяването на Словения към Европейския съюз. Много обичам да играя волейбол, имам две деца. Ще започна с един цитат. Европа или ще съществува като зелен континент, или няма да съществува, светът ще съществува като синя планета, или няма да съществува. Това е цитат от една от моите речи, произведени изнесени през 2008 година. Тя говори за дълбоките ми разбирания, които ме ръководиха като комисар за науката и, и научните изследвания. Това става дума и за устойчивостта в, в широк смисъл на думата, но най-вече за екологична стабилност. Европа идва не само от учебниците или договорите, Европа всъщност означава ежедневния живот на милиони граждани в градовете и регионите и страните. Това е район, в който се прилагат европейските правила. Пред няколко десетилетия Европа беше разрушена, тя трябваше да бъде изградена на ново. Европейците се нуждаеха от помирение. Европейския съюз донесе мир, стабилност, сигурност и обещанието за просперитет и по-добър живот. Днес приемаме малко спокойно тези постижения. Мотивите на нашите предшественици преди 50 години се запазват и днес, но може би те не звучат толкова актуални на новото население. Европа е хубаво място за живот, но защото да продължаваме да укрепваме сътрудничеството си? Би трябвало, защото Промени се не само Европа, промени се останалия свят, той се промени чувствително и той се промени завинаги, независимо от това дали ни харесва или не. Ние сме все повече взаимно свързани и взаимно зависими ние споделяме ползите от глобализацията на нейните проблеми. Изправени сме пред промени в климата, несигурни енергийни доставки, епидемии, намаляване на биологичното разнообразие, дефицит на храна и вода, структурни економически дисбаланси, заплахи към сигурността. И, и това не е всичко. Тези предизвикателства не познават граници, те принадлежат на всички, те са глобални. Това са новите предизвикателства, които изискват обща отговорност и индивидуална отговорност. Нашият, нашият отговор като европейци ще бъде ефективен само ако говорим с един глас. 21 век ще бъде века на несигурността. Ние трябва да го превърнем в век на устойчивост и ефективно глобално управление. За да стане това, светът има нужда от силна и отговорна Европа. Европа, която може да говори с един глас и която може да поеме на отговорност на политическото лидерство. Това е, е Европа, унази Европа, която, за която аз ще се боря и тази Европа, в която аз вярвам. Е, ние сме в процес на сериозни трансформации. Е, председателя Баросо каза ясно, че през е, че ни трябва по-съгласуван подход, както при инвестира, от гледна точка на инвестирането в нови източници на растеж, така и от гледна точка на изграждането на специални взаимоотношения между Европейската комисия и Европейския парламент. Напълно подкрепям тези цели. Смятам, че нашето партньорство ще се засилва. Аз говорих за нашия несигурен свят и именно тази несигурност обяснява защо околната среда е ключова част от нашето, нашата, нашият положителен дневен ред за бъдещето. Ко, може ли да има нещо по-важно и универсално от грижата за въздуха, който дишаме, земята, по която ходим или водата, която а, пием? Беше време, когато хората говорят за устойчиво развитие и околната среда като морален въпрос. Това вече не е така и свидетели сме на обща екологична загриженост в, цялата, в целия политически спектър. Изправени сме пред убедителни научни данни за, е, за вреда нанасена на околната среда от самите нас. И едно цяло ново поколение европейци изискват ясни и решителни действия, за да се опази планетата, която на която в толкова голяма степен сме навредили. Не става дума за бъдещите поколения, става дума за нашето собствено поколение. Освен това, опазването на околната среда е необходимо от економическа и социална и стопанска гледна точка. Може би нямаме сребърен куршум, с който да излезем от рецесията, но разполагаме с зелен такъв. Е, няма да отрека, че постигането на по-високи равнища на, еко... на защита на околната среда е, струва, е свързано с е, високи разходи. Предполага администрация и регулация, но то е необходимо. Вярно е, че ни трябва растеж и нови работни места, но ни трябва растеж и работни места, които не противоречат на принципа на устойчивото развитие. Трябва ни економика, която се основава на знанието и която предполага ефективно използване на ресурсите. Моят приоритет като комисар по околната среда ще бъде свързан с резултатите и въздействието. Какво имам предвид? Има една японска поговорка, която казва Виждането, идеите без действия е мечта. Действието без виждане виждане е кошмар. Ние се нуждаем от виждане идеи, ние се нуждаем от политика, която се основава на информация, анализ, знания и ясни факти. Околната среда е не по-малко сложна от самия свят. Именно поради тази причина много от екологичните въпроси се припокриват взаимно с други отговорности и интереси. Ето защо, за да постигна резултати като комисар за околната среда, няма да бъде достатъчно да се осигури и спазване на законодателството в областта на околната среда. Смятам да положа усилия за цялостен и съгласуван подход в, в, който да обхваща всички области на политиките на общността. Смятам да положа усилия и финансовите инструменти, с които разполагаме, да бъдат насочени така, защото да постигнем екологичните цели. Смятам да изградя нови партньорства с държавите, членки и регионите, за да сме сигурни, че субсидиарността няма да бъде повод за бездействие, а по-скоро двигател, който да ни помага да постигнем целите заедно. И аз смятам да работя с всички унези, които могат да дадат своя принос за подобряване на качеството на околната среда. Да използвам диалога като ефективно средство. Диалог с вас, депутатите, диалог с неправителствените организации, с бизнеса, европейците и международните партньори. Аз искам екологичната политика да се основава на информация, факти и знания, да се основава и също така на диалог. Искам тя да бъде ефективна, целенасочено, но и прагматична. Е, основните насоки за новия мандат. Първо, ефективност на ресурсите. Първият ми приоритет е, ще бъде да направя така, че проекта Европа 2020 година е, да бъде насочен към растежа и работните места, но да се основава на солидните, солидната база на устойчивостта и ефективност на ресурсите. Също така, трябва да видим как да прекъсна връзката между растежа и използването на ресурсите и това означава промяна в поведението в економиката и обществото. Задачата не е лесна, но е възможна. Възможно е, защото за бизнеса идеята за ефективност на ресурсите е вече втора природа. Биологическото разнообразие е изключително важно. Разнообразието на екологичните системи, видовете и гените е естествения капитал на света. Това е източника и на жизнено необходими стоки и услуги, като храна, разделяне на въглерода и и регламентиране на дейностите, свързани с водата, което лежи в основата на нашето благоденствие и качество на живота. Биологичното разнообразие е тясно свързано с промените в климата. Аз мятам, че засиленото екологично присъствие в комисията, така да се каже, ще ни даде възможност да отделим на биологическото разнообразие това внимание, което то заслужава. Трето, изпълнение ние можем да предприемем сериозни мерки, за да осигурим спазване на съществуващото законодателство. Това е заложено в самите закони. Но ефективното изпълнение осигурява правна сигурност, условия за равнопоставеност и предсказуемост. Нещо, което бизнесът очаква. Разбира се, словенски е, е един много красив цветущ език и ви дадох една минута повече, но все пак напредваме с времето. Преминаваме към първия кръг от въпроси. Първо координаторите Рихард Зебър от името на НП благодаря, господин председател, господин кандидат комисар. Вие имате предимството, че може да се цитирате сама себе си, защото бяхте комисар и вашите речи бяха много важни и вие познавате процедурата, но все пак някои неща се а, промениха. Тогава девиза беше бъди най-малко по възможност най-малко конкретен, но сега вече не е така. Разбира се, ние всички сме за политика на опазване на околната среда, за иновативна и развойна дейност. Сега, когато видях ам, вашите писмени отговори, това, което казахте, вие покривате много големи области. Не искам да ви помоля да ни а, дадете съвсем конкретни отговори, най-вече, що се отнася до ефективното използване на ресурсите. Това е, е един една от областите, която заема централно място. Да, а, изказва на труда през 2010 ще, ще из, изготвя едно предложение е много неконкретно. Едно от а, нещата, които съм научил, докато бях а, свободен, е, че подхода към е, екологичните проблеми трябва да е хоризонтален. Аз съм е, убеден, че няма друг начин тези въпроси да се разглеждат в тяхната цялост. Многократно неща, които ам, са по-трудни, са в мои ръце. Тези, които ам, са от по-обща характер са съвместни с моите колеги. Когато разглеждаме законодателството в сферата на водите, както и, и в останалите сфери, можем да говорим за 120 законодателни акта, сред които най-много са посветени на, на водата и въздуха. Това, което искам да направя в бъдеще в сферата на водата е да направя преглед на постигнатото до сега. Бих искал през следните години до 2012 година, както планираме, да изготвя проект за опазване на водите в Европейския съюз, да има подход базиран на водните ресурси от реките Искам да фокусирам вниманието в по-голяма степен върху пестенето на вода, върху наличието на води, върху справене с промените в климата. Не е необходимо да прибързваме и да преминаваме към бързо обновяване на законодателството в сферата на водите, тъй като много законодателни актове вече съществуват. Прилагането е трудно. Благодаря. Е, Допълнителен въпрос от господин Зебер. Ако ви разбирам правилно, а, с прилагането на директивата свързана с водата, вие сте доволен от нейното прилагане, не искате ново законодателство, но нека да видим какво се а, случва в а, сектора свързан с наводненията това е една друга ам, област. Всички имат нужда от вода. Индустрията, земеделието и така нататък. И, и сме подложени един голям натиск. Смятате ли, че е достатъчно това прилагане на а, директивата а, за управление на водите? и през следващия финансов период няма ли да изисквате, да изискате по-голям финансов ресурс, който да бъде ам, използван в а, водния сектор? Банд. Ние нямаме само а, директива за, за водата, но имаме много други допълнителни конкретни директиви, свързани, например, с водоснабдяването в градовете, с замърсяването на водите и прочие. Имаме също и рамкова директива за морските води. Трябва да бъдат прилагани, да видим как ще вървят нещата а, реално но аз бих искал да разгледам този въпрос а, действително по хоризонтален а, подход. Въпросът за финансовата подкрепа е много важен. Много от въпросите следва да бъдат а, разгледани заедно с другите колеги, като тези отговарящи за земеделието, за регионалното развитие, структурните фондове, така че ние ще работим а, заедно благодаря. Линда Маккеван има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и добре дошъл господин кандидат комисар. Знаете, че тези въпроси са важни не само за Европейския парламент, за европейската общественост. Ние имаме няколко въпроса от моята група и те са почерпани от обществеността. Това са хора, които... Това са въпроси на хората. Вие говорите за вашата визия. Вие, заказах, вие казахте, че няма да губите време в разглеждане на основни екологични въпроси. Какво смятате да направите през пете години на мандата ви? Господин Димас каза, че иска да остави след себе си законодателство в сферата на климата. Какво искате да оставите вие? Има няколко неща, които не са а, стиковани, тъй като има много малко време за въпроси и отговора. Искам да подчертая нещо, което е свързано и с опита ми в настоящата комисия. На много високо политическо ниво а, трябва да има нужната подкрепа. Необходима е също и подкрепа от обществеността всички неща, които подчертах е, като приоритет, е, няма да се спирам на тях е, отново, но едно от основните неща в сферата на научните изследвания и иновациите е да гледаме по-перспективно. Ние трябва да сме наясно, че живеем в пазарна економика. Работните места – растежа трябва да вървят ръка за раз, ръка, като се отчитат и екологичните аспекти. Мисля, че аз имам нужната квалификация, за да обединя тези теми. Nice? Имате още една минута. Виждате. And uh, I would ask the services to put that monitor 50 centimeters. Uh... Те помоля да преместите монитора 50 сантиметра малко по-встрани, за да може да наблюдавате часовника и времето. Uh, uh, и така. Това са областите, в които мога да дам своя принос. Да се обединят нещата, да се предприеме един холистичен подход. И определено вярвам, че има много възможности в това отношение. Аз не съм човек, който би се опитал да постигне резултати в рамките на половин година. Разбира се, ние трябва да обръщаме внимание на всички съществуващи въпроси, но важното е да се постигнат резултати в рамките на 5 години. И много ми се иска този, тези 5 години да бъдат запълни като период, в който сме направили това, което е необходимо за околната седа. Крис Дейвис има думата. А, не, допълнителен въпрос. Извинявайте. Много се радвам, че споменахте работните места, тъй като това е в центъра на нашите приоритети в условията на криза. Как бихте отговорили на тези, които казват, че не можем да инвестираме в околната среда сега, защото работните места са на първо място? Всъщност, когато инвестираме в околната среда, ние даваме възможност да създадат и работни места. Аз мисля, че това би трябвало да бъде пределно ясно на всички. Най-добрият начин да се обясни това е като обръщаме внимание на климатичните промяни. Единственият начин да се решат тези въпроси е като отчитаме климатичните промени. Ако нашият отговор е да, климатичните промени са реалност и са резултат от човешката дейност, тогава отговорите, свързани на въпроса какъв да, каква да бъде реакцията на бизнеса, е ясно. Онези, които обръщат внимание на околната среда, ще спечелят. Ето това е посоката, в която трябва да вървим. Това е нашето послание. Не е необходимост, а учтивост за бизнеса. Това, от което бизнеса има е, нужда, е предсказуемост. Ако направим това, ще сме си свършили работата. Крис Дейвис има думата. Господин кандидат комисар, в е, стъпителните си думи не се справихте много добре от гледна точка на спазването на времето, но ми хареса съдържанието. Но можете ли да посочите един човек на света, който може да, да направи повече за околната среда от комисаря по околна среда е, на Европейския съюз. Задам този въпрос, защото се питам дали си давате сметка колко е важен, важен този пост, какви възможности за влияние има не само в Европа, но и в Европа. Въпросът ми е дали ще бъдете просто един комисар, който се опитва да прокара директиви, или пък ще се постарае да, да приеме една лидерска роля? Разполагате, имате ли унези качества, които са необходими? Краткият отговор е да, но тъй като разполагам с две минути, ще се опитам да навляза в повече подробности. Обеден съм, че по-късно ще ми зададете въпроса за това, че околната среда е портфел, който в сегашната комисия е разделен на две. Когато раз... проучих всички въпроси, свързани с темата, си мисля, че проблемите са толкова много, че човек да има единен поглед върху нещата е малко чудо. Когато попитах своя предшественик господин Димас колко, колко работа има в околната среда, той каза ми колко, колкото и толкова, колкото искаш. Така че на... Аз имам амбицията да играя лидерска роля, само че искам да ви предупредя, че светът се променя – е, трябва да се направят е, много сериозни промени в нашия малко несигурен свят. Но може би не всички мислят така. Някои може би обръщат повече внимание на технологичното развитие, отколкото на поведението. Аз смятам, че са необходими и двете неща. Мисля, че едновременният подход, паралелните действия са задължителни. Не бива да не подценяваме и необходимостта от а, усилията да играем ли, лидерска роля. Не би трябвало да а, преразглеждаме своите планове и ангажименти. А, единственото, което трябва да преосмислим е как да привлечем останалите. От тази гледна точка, моята роля в околната среда е много важна. Благодаря ви. Допълнителен въпрос. О, имате още два часа и половина. Сега, ние трябва да практикуваме това, което проповядваме. В встъпителните си думи вие споменахте необходимостта от изпълнение на законодателството. Споменахте, че държавите членки има какво да направят. Аз мисля, че процедурите са твърде легалистични и въпроса за изпълнението, като че ли никога не се повдигат на заседание на съвета на околната среда. А, вие ще промените ли нещата? Ще се ограничите ли с приемане на документи или пък ще проявите готовност да посочите нези министри, които не си вършат работата. Моят подход ще бъде двояк. От една страна, ако след като сме приели законодателство, ми трябва да го изпълняваме. Няма спор тук. Всъщност става дума за законодателство, по което сме постигнали споразумение. Държавите членки са, като, след като приемат едно, един закон, значи поемат ангажимент към него. От друга страна, е, много е важно да подпомагам онези държави членки, тогава, когато няма достатъчно разбиране, тогава, когато можем да споделим своите знания и умения, да го направим. В Словения по време на интервю ми зададаха въпрос за околната среда, по-конкретно как бих реагирал, ако трябва да предприема действия срещу Словения? Ми, отговорът ми е много прост. Действията ми ще бъдат такива, каквито ще бъдат спрямо всяка друга държава членка. Защо? Защото това е в интерес на словенските граждани. Каро Шлитър и господин Поточник, моля да се придържате към времето. Так. Е, я ställer frågan på svenska. Swedish. Yeah. Vi tar ett specifikt exempel om implementering REACH, EUs kemikalielagstiftning. Ett av största hoten mot folkhälsan är en diffus spridning. Аз чух примери, е, свързани с прилагането на директивата РИЧ. За околната среда и за гражданите е много важно е, как ще се справим с тези отровни вещества и химикали. Това е един пропуск за законодателството и може да стигне до скандал. Според вас ще може ли да изградите един списък, който да е обвързан с РИЧ? И ще може ли да, дефин... да дадете ясна формулировка? на тези проблемни а, химични вещества. Искам да кажа какво е мнението ми за подхода към законодателството, с което разполагаме. Прилагането на законодателството не означава нови е преговори за това как трябва да изглежда законодателството. Ние водихме дълги преговори, стигнахме до съгласие и постигнатото съгласие трябва да се прилага на практика в духа, който е предвиден. Относно а, списъка, има 50 вещества. Част от тях са в Анекс 14. Аз вече разговарях с колегата ми от комисията, господин Таяни. Ние искаме добре да работим заедно. Това е област, в която когато поема функциите, ще отделя особено внимание на този въпрос. Ние решихме да проведем първо съвместно посещение в Хелзинки, където се намира Европейската агенция по химикалите, за да дадем ясен сигнал, че искаме нещата да се прилагат така, както са договорени аз съм доволен от, дали съм доволен от това, което съществува към момента. Моят отговор би бил на този въпрос, че не съм доволен. I will use the technology of microphones. Аз ще използвам микрофона. Втората част на въпроса се отнася за дефиницията на PBT. Много от държавите членки не са доволни от сегашната дефиниция. През 2010 по наноматериалите комисията считали, че е достатъчна законодателството. Всъщност обаче законодателството не обхваща наноматериалите и ние искаме от вас да се направи преглед на този въпрос. За три часа ще свикнем с регламента. Вие говорихте за, за критериите. Мисля, че това е коректен въпрос. Аз ще се свържа с колегата Таяни, за да можем незабавно да се заемем с предвиждане напред на тези въпроси. Обеден съм, че въпросите свързани с дефиницията трябва да бъдат решени. Ако искате да знаете какво мисля по принцип, ще ви кажа, че дали говорим за CMR или BBT или VPT, за всички тях ние трябва да сме наясно какви вещества са те. Това са силно опасни вещества и те трябва да бъдат третирани по този начин. Следващият оратор. Благодаря. Моят въпрос също се отнася до прилагането. Този въпрос беше засегнал вече няколко пъти, но вашите отговори бяха малко по-общи, за това ще променя малко въпроса. В доклада за отпадъците от ноември от комисаря имаме ясни примери. Там се говори за неуспех в справенето с нерегламентираните сметища. Има не спазване на националното законодателство. В доклада също се посочва, че силно незадоволително е прилагането на директивата за битовите отпадъци. Бих искала да кажа, че от гледна точка на гражданите Неприлагането поставя под въпрос бъдещото законодателство. Това е проява на цинизъм. За щастие, казва комисаря, мислим в една посока. Отговорът ми е, че не може да очаквате на този етап да съм запознат с всеки един въпрос в детайли. Има много въпроси, които а, са в процес на развеж... а, разглеждане. Има множество жалби, има множество заведени а, дела. И аз ще направя всичко, което е по силите ми. От една страна да прилагаме това, което имаме, от друга страна, може би през втората половина на мандата ми, когато съм по-добре запознат с въпросите, това е полка, която съм се извляка от сегашния мандат, че през първата половина на мандата се разчита повече на това, което има на разположение. Втората половина вече предприемам други мерки на базата на това, което съм констатирам. Аз съм за интелигентно регламентиране, не за намаляване на амбициите, а с ясната идея, че нещата ще бъдат приложими и, ако е възможно, да бъдат достатъчно прости, защото това е в интерес на опазването на природата. Благодаря. Допълнителен въпрос. Това, което бих искал да чуя от вас, но вие не го казахте и което отговаря на казаното на Крис Девис, е, че ще поставите като по-висок приоритет е, да работите с държавите членки в по-голяма степен по прилагането, отколкото преди. Може би ще се върнете на този въпрос отново. Може би трябва да сложим мораториум върху ново законодателство, е, за да сме сигурни, че това, с което разполагаме към момента, ще бъде прилагано. По-високо в дневния ред имате предвид, че не е било на достатъчно предно място този въпрос при предишния мандат. Аз искам да ви уверя, че прилагането ще бъде <clears throat> в челните редици на моята програма. Ако не прилагаме законодателството в сферата на околната среда, това законодателство ще бъде безполезно. Ние трябва внимателно да помислим по какъв начин можем да организираме нещата, за да имаме ефикасно използване на ресурсите, да не допускаме влушаване на състоянието и да направим така, че постигнатите договорености да се спазват и законодателство да се изпълнява. Сабина Уилс, при развитието на глобални механизми според вас Европейския съюз трябва да вземе ръководна роля. Кои механизми визирате тук конкретно? Искате една екологична економика посредством повече регулиране или залагате само на пазара? допълнение бих искала да знам какво смятате за трансфера на знание без патенти а, в развиващите се страни. Uh, Това беше 4 в едно. Всъщност ние говорим за една област, която е взаимно свързана. Както казах в встъпителните си думи, живеем в глобализиран свят и последиците, свързани с нашите отговорности, са глобални. Ние имаме задължения, свързани с комисията на ОНЕ по устойчивото развитие, по околна среда. Мисля, че онова, на което станахме свидетели в Копенхаген, говори ясно за сериозността на наши, наши ангажимент и участие. Аз мятам, че международното участие, международното сътрудничество би трябвало да бъде в центъра на нашите дейности по околна среда. Когато попитахте за регулацията и пазарните инструменти и моят подход, всъщност всичко това, което е пред мен е писано на ръка. Холистичният подход изисква политическо лидерство, и инфраструктура, пазар, тъй като живеем в пазарна среда, цена, разходи, технологично развитие. Всичко, всичко това трябва да бъде обединено. Понякога пазарните инструменти дават резултати, понякога регулацията дава резултати. Холистичният подход към решаването на въпросите е единственият начин. Всичко останало е съмнително. Във всяко от тези области мисля, че трябва да приложим именно такъв подход. Сега се разбрах така, че е, регулирането няма е, да бъде поставено на предно място. Е, вие предвиждате една бъдеща инвестиционна програма за преструктуриране на земеделието, економиката. Вие дали бихте се застъпили за една такава бъдеща инвестиционна програма? Не казвам, че регулацията няма да бъде моят приоритет. Тя има своето място. Когато говорихме за емисиите на въглероден блокис от автомобилите, аз бях за регулация. От друга страна, застъпвам становището и че други мерки са необходими, защото от една страна ние искаме твърде много от тях за твърде кратко време. Трябва да им се помогне с научно-развойни програми трябва да им се помогне да преминат през преходния период. Така че съвместна трябва да работим съвместно с частния сектор, защото нашата работа е да им помогнем в усилията да спазват изискванията и също времено да не им пречим да реализират печалба. Правилата трябва да бъдат строги, но предсказуеми. Благодаря ви. Сега Паул Нютел има думата. Благодаря, господин. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да честитя на всички ви, да пожелая на всички ви честита нова студена година. Аз съм един от малкото депутати, кои, когато, който се съмнява в предвиденото от човека глобално затопляне. Ако погледнете света през последните 100 години, ние сме свидетели на сериозни промени и тенденция към охлаждане. Като имаме, като вземем предвид данните от последните 100 000 години, не смятате ли, че е малко нахално и егоистично от наша страна да си мислим, че човек може да промени климата. Преди отговаря за научните изследвания, знае, че учените не могат да се съгласят помежду си по много неща. Но ако има единомислие, това е в областта на промените в климата. Има международна комисия по промените в климата, където участват а, а, около стотина учени. Никъде няма такова преобладаващо единомислие между тях, както в тази област. Мога да бъда малко провокативен в отговора ми. Ако допуснем, че вие сте прав, аз а, греша. Тогава какво би означавало това? Политиките, които водим, дали са правилни? Ние се опитваме да защитим климата. Мисля, че тези политики са верни. Дори ако не сме прави, мисля, че политиката ни трябва да се променя. Ако аз съм прав, а вие грешите и ако следваме някои от вижданията, които се споделят, какви ще бъдат последиците. Мисля, че отговорът е ясен. Ще се стигне до пълна катастрофа. Не е необходимо да допускаме подобно нещо, както беше с економическата криза, за която, ам, която видяхме едва когато вече беше се разразила. Необходимо е да действаме превентивно. Да, първо говорим за консенсус. А, тези а, 30 хиляди учени, които са подписали декларация, като наложите екологични а, данъци на базата на несигурни научни а, резултати, вие ще доведете до крах а, на западните економики. дали си струва хората да останат без работа, следвайки а, такива неубедителни научни съвети. Нашите компютърни технологии, IT-технологиите са доста напреднали. Това, което искам да ви кажа обаче, е, че никой не иска да работи срещу бизнеса. Ние искаме да се следва определена бизнес логика, която да има предвид преобладаващото мнение, че е необходимо да има нова зелена промишлена революция. Ако ние отчетем разходите, които трябва да платим като потребители, ние трябва да държим сметка за устойчивото развитие. Относно данъците, мисля, че е по-добре такива данъци да се събират от зелени източници, отколкото от други. Благодаря ви. Преминаваме към втория кръг от въпроси. Таня Вайс, Аня Вайсбергер. Благодаря, господин Поточник. Е, Моя въпрос е от, се отнася до различните законодателства, свързани с опазване на околната среда. Е, трябва ли да, от една страна, законодателството трябва да а, е, установява защита в международен мащаб, а другите да са на местно ниво? Има различни директиви, които се изпълняват и прилагат по различен начин. И, раз... и това са едни а, много големи различия. А, колко, например, ще са а, станциите за извършване на измервания или какви ще са граничните стойности за вредните газове. Такива въпроси се решават по абсолютно различен начин във всяка държава членка. Вие казахте, че ние трябва да направим всичко възможно, за да се, за да се прилагат тези закони. Какво ще направите а, в посока на това комисията да наблюдава прилагането на законите и да придружава тяхното изпълнение, за да се създадат единни и еднакви а, конкурентни условия? Много добър въпрос, тъй като отговорът е доста труден. Ако съм научил нещо от неодавнашните си опит е, че ни трябват а, а, повече данни. Новата база данни, която разработваме, за да разполагаме с по-добра информация, беше създадена през 2008 година. Тя трябва да се подсили. Съвсем скоро ще посети Европейската агенция за опазване на околната среда в Копенхаген и ще проуча къде можем да усъвършенстваме нещата – защото правилни са само тези решения, които се взимат въз основа на достатъчна и солидна информация. В околната среда се правят много прегледи, но трябва да имаме предвид интелигентното регулиране, условията за равнопоставеност – също така и да се отчитат регионалните различия. Това би трябвало да бъде част от нашата философия и част от нашите приоритети в бъдеще. Освен а, трансграничните проблеми, свързани с околната среда, има и такива, които могат да се решат или трябва да се решат на национално ниво. Разбира се, регламента свързан с опазване на почвите, при тях липсва този трансграничен подход. Ето защо, как вие лично смятате да подходите към трансграничното прилагане на директивата за опазване на почвите? I think it's, uh... When I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 тя е от 2006 година. Определено това ще бъде един от акцентите на моите посещения. Да видим как да се решат въпросите в съвета. Знаем, че има пет страни, които са против и не разполагаме с квалифицирано мнозинство. Нямам намерение да свалям директивата за опазване на почвите от дневния ред. Смятам, че това е въпрос, който представлява европейски интерес. В някои държави членки вършат много добра работа. И целта на тази директива не е да вреди на това. Андрес Перели Родригес има думата. Господин Поточник, Искам да ви задам един много конкретен въпрос. Към вашите приоритети е дали спада шестата рамкова програма за опазване на околната среда, която ам, изтича през тази година и може ли да обещате на парламента, че в най-кратко време ще поемете инициативата за съставянето на седма рамкова програма, която да е съобразена с новите предизвикателства. Аз съм притеснен това отношение. Аз се питам от известно време какво смята да прави е, комисията с този неизяснен въпрос. Е, сега не трябва да е, се занимаваме с някакви съмнения и неточности, трябва да се занимаваме с конкретни въпроси конкретни мерки. В момента се изпълнява шестия план за действие за опазване на околната среда. В, момент, в момента се осъществява външна оценка по искане на Европейския парламент. Докладът ще бъде представен по шестата програма. Също така се подготвя и оценка на околната среда, която се подготвя от агенцията. Това са два две области, в кои, за които искаме да подготвим окончателна оценка. Това е, се планира за, последно, за второто полугодие на 2011 година. Вие, вашият въпрос беше много конкретен. Какво мисля за седмията програма? Ако следвам линията, подготвена в брифинга, знаете каква ще бъде линията от формална гледна точка не мога да поема ангажимент, тъй като се очаква интелигентно регулиране. Когато обаче погледна към документа Европейска стратегия 2002 година, стратегията за устойчиво развитие, за до 2020 година, мисля, че седмият план за действие в областта на околната среда е чудесна възможност да се обсъдят въпросите и процедурата на съвместно взимане на решение е по-скоро предимство, тъй като ни дава възможност да обсъдим детайлно въпросите, които са актуални за сега и ще бъдат актуални в бъдеще. Това не е формален ангажимент, но мисля, че е, все пак е, е проява на моето мислене. Благодаря. Аз не настоявах за повече или по-малко ангажимент, а за реален ангажимент. Някои региони и някои държави имат по-снисходителна политика по отношение на качеството на водата и на въздуха. Може ли Европейската комисия да предприеме мерки, за да накара държавите членки да променят поведението си? Можем ли да направим така, че да накараме определени държави членки да подобрят качеството на въздуха и водата в държавите? Това беше втори въпрос, който не беше съвсем в правилната насока, така че господин Крамер има думата. Господин кандидат комисар. Е, става въпрос за регулацията. Миналата година създадохме редица законодател, е, законодателни регламенти. По време на инициативите, които предстоят пред нас все още 5 години, свързани с оценка на въздействието, практичност, двойно регулиране, което се наблюдава в някои области и трябва да отделим повече внимание на тези теми. И това възможни ли са да се въведат такива области? в които да се приложи това, което вече съществува, а не това, което а, трябва в бъдеще да бъде създадено като законодателство. В оценките на въздействието, които извършваме, се съдържа усилен екологичен компонент и това ще продължи да е така в бъдеще. Аз не считам, че е сложно законодателство, което струва скъпо, което знаем предварително, че няма да бъде прилагано, не е в интерес на никого, със сигурност не е в интерес на околната среда. Това не означава, разбира се, че не трябва да търсим други възможности. Нашата роля е да опазваме околната среда на първо място. На следващо място трябва да видим какво можем да постигнем в различните области. Но упростяването е един от въпросите, който, честно казано, ме, бу... ме изпълва с неудовлетворение към момента. Аз се опитвам да направя каквото е възможно. Ежедневно съм работил в тази посока. Единственото, което мога да кажа, е, че в края на мандата Условията са такива, че а, моят колега, който ще поеме този а, моят бивш ресор, а, ще може да надгражда, защото вече е ясно какво трябва да се промени и какво има към момента. Надявам се, че ще разберете а, принципа за интелигентното а, регулиране – за намаляването на бюрокрацията. Всичко това трябва да бъде разглеждано а, заедно. Но в сферата на околната среда, заедно с Комисията по околната среда, ние трябва да направим нужното. В сферата на законодателството ние обръщаме особено внимание на емисиите от индустрията и тук трябва да работим съвместно. Господин комисар, мога да ви кажа, че а, няма да има законодателна инициатива, която да напусне а, вашият, ваш, вашата служба преди да е поставена на една всеобхватна оценка на въздействието. Да, мисля, че това е верния път. Всяко законодателство трябва да премине през щателна оценка на въздействието с оглед и на ефекта върху околната среда. Благодаря ви, Естер Ленге. Господин комисар, въпросът ми е за биоразнообразието. Вие подчертахте, че, че това е един от вашите приоритет. Той е приоритет и на този парламент. Законодателството в сферата на натура 2000 е един от инструментите в а, тази посока. Някои от държавите членки, както споменаха и колегите, не прилагат достатъчно европейското законодателство, затова те трябва да бъдат а, санкционирани. Но има други държави членки, особено региони, на които е, е трудно да прилагат законодателството, тъй като не е достатъчно ясно какъв е ефекта, как се измерва. Има а, актове, които са от 80-те години и, те се отнасят а, до биомногообразието. Смятате ли те да бъдат актуализирани, да се изяснят дефинициите, да се отчетат най-добрите практики. Комисарят, отговорът е насочен към втората част на вашия въпрос. Но нека да бъда малко по-конкретен. Биоразнообразието е, е голяма тема. Има толкова много неща, които следва да се отчитат. Едно от тях е прилагането на законодателството. Законодателството е доста ясно. Натура 2000, директивата за местообитанията, за птиците са съвсем ясни. В Словения имаме висок процент, 35,2% са обектите, включени в Натура 2000, така че ние сме една много добре защитена среда. Няма да имаме предвид какво а, е каква е била отправната точка при изготвянето на законодателството. Натура 2000 цели опазване на природата. Това не означава а, обаче, че в зоните по Натура 2000 не са разречени никакви дейности. Има добри примери, както сами подчертахте, които трябва да следваме и аз смятам да вървя в тази посока, да обменим най-добри практики. Аз бих искал да посетя някои страни, като Холандия или Германия, където съм, доколкото знам, съществуват най-много примери на практики, които заслужават да се видят на място, които понякога будят неудовлетворение и аз искам лично да се запозная с тях, за да видим какъв ще е верният подход за решаването на проблемите. Допълнителен въпрос. Благодаря ви за този проактивен подход и готовността ви да работите на европейско ниво по този въпрос. Целта за 2010 е ясна, но за 2015, например, каква е целта? Какво трябва да се промени в Европейския съюз, за да постигнем новата цел за биоразнообразието до 2015 година, в отличие от неизпълнената за сега цел? По първи ви въпрос към момента аз нямам намерение да се променя законодателството. Въпросът, който зададохте току-що. На първо място, прилагането на законодателството в областите, които сме набелязали. Тоест, първият ни отбор е свързан а, с изпълнението на законодателството. На второ място да се а, запълнят празнините в законодателството. Ние нямаме доста знания, има доста несигурност, свързано с биомногообразието, какво струва загубата на биомногообразие също не е изчислено. Най-важно е да се прилага холистичния подход, да следваме логиката в всички политики, в, в земеделието, в общата съскостопанска политика, в рибното стопанство и прочее. Карин Кадебахи има думата. Господин Поточник. Като комисия ние заемаме водещо място в тази област, също и в рамките на Европейския съюз. В тази посока ние трябва да сме образец за развитието на планетата. но имаме проблеми с това да представим тези преимущества и тези ползи. Как смятате в бъдеще, когато когато въздействието върху населението а, от прилагането на вашето законодателство и вашите мерки, как смятате да а, прокарате и как смятате да обясните, разясните тези мерки? Again. Въпросът не е лесен. Мисля, че най-важното е, когато обсъждаме тези въпроси, да сме наясно, че всичко, каквото правим, да е насочено не само към а, краткосрочни цели, а и към дългосрочни. Това не, се, не винаги се отчита. И когато работим по въпроси, в които последиците са необратими, дългосрочния подход е особено необходим. Много е важно, разбира се, да информираме гражданите. Е, това никак не е лесно. Не е лесно да спечелиш подкрепата на гражданите, но в крайна сметка Добрата политика и добрите решения е, водят е, до доверие на гражданите. Е, трябва да се дават честни обяснения, в които да няма злоупотреба с фактите. Трябва да обясняваме, че няма регионални, национални, местни интереси има общи интереси за всички нас. Разбира се, това са най-добрите стратегии и най-добрите методи за прилагане, които са необходими, но не винаги са разбираеми, тъй като а, те произлизат от различни заинтересовани страни. Тук, става, тук а, се включва и въпроса за конкурентоспособността. А, ако едно предприятие каже, че тези мерки ще нарушат конкурентоспособността, но от друга страна пък тези мерки са полезни за населението. Как ще се аргументирате тогава? Не само хората и бизнесът трябва да разбере това. Мисля, че хората и бизнеса във все по-голяма степен разбират за какво става дума. макар, че въпросите не са очевидни ако сме последователни в посланията, които изпращаме. Ако изпращаме, последу... ако представяме последователни научни данни, тогава гражданите ще разберат каква е нашата позиция. В... Тогава, когато се говори за околна среда, мисля, че имаме с обществена подкрепа, както сочат социологическите проучвания. Аз мисля, че съм един от малцината щастливци, които работят в областта на в, в области, които се радват обществена подкрепа. Едната е научно изследвания, а другата е околната среда. Яно Садър има думата. Благодаря ви. Замърсяването на околната среда е един от, ще бъде един от приоритетите през следващата година. Необходими са по-строги правила и съм убеден, че вие ще съгласите с мен, господин Поточник. Преди 10 години една австралийско-канадска добивна фирма, работеща в Румъния предизвика замърсяване с цианит на една от най-големите реки в Европа резултатът бяха сериозни финансови загуби. Изминаха 10 години, сега има нови планове да се открият нови мини с същата цианидна технология. Аз мисля, че тази технология трябва да бъде забранена в Европейския съюз. Тя вече е забранена в Унгария и Чешката република. Съгласен ли сте с мен? Ще подкрепите ли моите усилия? Мисля, че по същество вие сте прав. Природата и последиците от замърсяването в една, в различни области, ви спомнахте само една, не познават граници. В случаите, в които имаме трансгранично замърсяване, предимството е, че можем да гледаме на въпроса и от гледна точка на Европейския съюз и да се предприема един съвместен и съгласуван подход. Разбира се, ясно е, че комисията трябва да спазва възможностите и ограниченията, предвидени в правните актове. Например, тогава, когато има директива за оценка на екологичното въздействие, както и директива за стратегическа оценка, не съм точно сигурен за съкръщението, ние трябва да следим съответните, съответните директиви да бъдат спазвани. Съгласен съм с вас, че ние трябва следваме предвиденото по правните документи и дейности. Някои от тези дейности са в компетенциите на държавите членки. Ако обаче има трансгранични ефекти, ние е, трябва да погледнем на проблема от друга гледна точка. Бих искал да изразя несъгласие с вас по този въпрос. Има директиви. Тези директиви не ни помогнаха преди 10 години – и те не ни помогнаха при, е, при редица случаи на замърсяване. Така че единствената забрана, така че тоталната забрана е, е според мен единственото решение, тъй като опасността от повторно замърсяване е, е реална. Трябва да се забрани цианидната технология, тъй като това замърсяване е възможно да се повтори. А, не доразбрах въпроса ви. Не, не си дадох сметка, че въпроса ви е толкова конкретен. Ако нямаме директиви, тогава, когато има сериозен екологичен проблем, тогава, естествено, трябва да му обърнем внимание. А тогава, когато става дума за нещо изискващо забрана, ми ще се приеме забрана. В настоящия момент бих казал, че това е моята основна позиция, но не ви разбрах правилно. Мислех, че, воят, че вашият въпрос е малко по-широк. Всъщност на английски не разбрах какво точно питахте. Основната им позиция е, че трябва да спазваме екология, че трябва да спазваме законодателството, когато то се произнася по проблем. Тогава, когато не, ние трябва да обърнем внимание в, на проблема в случай на сериозно замърсяване. Трябва да се съберат максимално данни, за да разберем а, същината на проблема и на тази основа да намерим най-доброто решение. Благодаря. Стигаме до третия кръг с въпроси. И а, първият оратор е господин Анко от НП. Благодаря, господин комисар. Говорихме за въздуха, за водата, аз ще ви говоря за горите. Готов ли сте да подкрепите създаването на истинска и интегрирана политика към горите в Европа? Какво смятате да предприемете, за да се осъществи устойчиво управление на горите в Европа и за да се насърчи ефективното използване и по-добро мобилизиране на природните ресурси, особено дървото и биомасата? Ще приемете ли критерии за устойчивост за биомасата. Благодаря ви. Аз ще се опитам да отговоря колкото е възможно по-подробно. За мен на горите са а, изключително важни те покриват 40% от площите в Европейския съюз и те са свързани в голяма степен с въпроса за биоразнообразието и за промените в климата. Тук всички мисля, че сме на едно мнение. В международен план, по мое мнение, е необходимо да направим всичко, да не допуснем обезлесяване, като използваме всички инструменти, с които разполагаме към момента. Намерението ми е вътре в съюз е да учета бялата книга, която е в процес на обсъждане. Ще се подготви и зелена книга, книга, свързана с опазването на горите. Вие ще получите скоро. Тези документи са много важни, като основа за широк дебат. Ние трябва ясно да разбираме по какъв начин да прилагаме или да актуализираме стратегията по горите на Европейския съюз, както и да намерим подходящ отговор на въпроса дали най-добрият начин е да се приеме директива за горите или не. Необходима е също една съгласувана система за обмен на информация по горите. Трябва да работим заедно, както по обмена на информация, благодаря. Мисля, че вашият отговор сочи, че вие сте отчели важността на въпроса от друга страна. Три необходими са мерки, за да се провери дали взетите решения се спазват. По-конкретно в областта на борбата срещу обезлесяването. разполагам с една минута да отговоря само няколко пъти с да, да и отново да. Имате право, че това е именно нещото, което трябва да направим. В международен план ние трябва да играем своята роля. Има някои последици след Копенхаген – Бяха договорени подходи. Един от въпросите се отнася до финансирането, до оказването на помощ. На следващо място подготвеното законодателство, както знаете, за незаконната сеч. Това е област, в която правим всичко по силите ни Имаме споразумение с Гана, това е първото двустранно споразумение и това е пътя, който смятаме да следваме, въпреки че има известни ограничения. Необходимо е да се отчитат всички фактори. Благодаря, Виторио Проди. Благодаря. Радвам се, че господин Поточник е, е сред нас. Е, с нас беше удоволствие да работим в качеството му на комисар по научните изследвания. Е, вие казахте нещо за директивата за почвите и необходимостта отново да се разгледа този въпрос. Мисля, че става все по-ясно, че почвите са много важни във връзка с улавянето на въглероден двокис и адаптирането към промените в климата. Това изисква внимателно управление на територията. Тук се включват и почвите. Бихте ли казали какво е мнението ви по тези въпроси? Благодаря. Аз поделям същото мнение за предишната ни съвместна работа. За мен беше удоволствие да работя с вас през последните пет години. Относно директивата за почвите и подхода, който смятам да следвам. Аз вече подчертах важността на тази директива. Относно адаптацията и координацията в тази област, моята колежка Кони Хадегард и аз ще работим съвместно. Всяко нещо, което е в ресора на други мои колеги, И това решение беше взето от, от председателя на, на комисията. Той разпредели тези ресори, Моята отговорност е, ако даден въпрос е свързан с околната среда, както в този случай, аз трябва да работя внимателно, така че аз ще свърша моята част от работата, ще поема своята отговорност да организирам работата по такъв начин, че е всичко свързано с адаптирането към промените в климата и почвите, водата, въздуха, прочее, да се разглежда в рамките на Генерална дирекция околна среда. Това ще направя, когато поема този ресор. Да, допълнителен въпрос по същата тема. Имам чувството, че има известно раздробяване на нещата, което осложнява този проблем. При изслушването на кандидата за комисар за международни но сътрудничество, хуманитарна помощ и управление на, на кризи. И виждаме, че има раздробяване на различните аспекти, което ме безпокои, комисаря. В комисията, в крайна сметка, трябва да работим заедно. Защото всички отговаряме за постигането на резултати и тези резултати трябва да отговарят на очакванията. Тоест и на очакванията, които изразявате вие. Има много законодателни актове в миналото, които излязоха от името не на един комисар, а няколко комисара едновременно. Мисля, че и в бъдеще ще има много подобни случаи. Ще има много съвместна работа и аз ще работя в тази посока. Има, например, стратегия СЕТ, която е пример за съвместна работа на няколко комисаря. Аз вече обсъдих с Кони по какъв начин да организираме бъдещата ни работа. И тази работа със сигурност включва сътрудничество. Предложението ми беше да имаме съвместни заседания на кабинета от време на, от време, на време, защото е много важно да има такава координация. Благодаря. Искам да благодаря на кандидата за ясните идеи и отговорите. В своя въпрос искам да се спра на въпроса за биологичното разнообразие. Радвам се, че това е втория ви приоритет. Така че моите поздравления. Върху плещите ви пада задачата да се разработи нова стратегия за биологическото разнообразие. Предишната стратегия е провал, да си го кажем честно. Аз съм убеден, че единствения начин да постигнем целите, свързани с биологичното разнообразие, е разходите за използването на природните ресурси да станат част от економиките. Искам да попитам дали това ще бъде в центъра на новата стратегия. Второ, ще разчитаме на напредъка и в другите области? Как ще убедите своите колеги, особено в рибното, рибното стопанство и селското стопанство, в значението на биологичното разнообразие? Отговор. Да. Трудна задача. Когато говорим за целта, която си поставихме с 2010 година, резултата е провал. Мисля, че това е достатъчно убедителен мотив да преосмислим подхода си. 2010 година е година на биологичното разнообразие. Наскоро приехме съобщение по този въпрос и там плана за действие по биологичното разнообразие е, трябва да бъде е, завършен в 2010 година. Само, че междувременно трябва да се даде отговор на много въпроси, за които се тревожа, честно казано. Един от тях е липсата на достатъчни знания. Трябва да се потруди малко повече там. Онова, което споменахте вие, економическия подход определено трябва да се отчете. Трябва да видим докъде ще ни доведе той, какви могат да са неговите резултати, но в крайна сметка, според мен, ако ако оставим всичко на пазарната економика, тогава а, разходите и цената на всичко това, което правим, трябва да е част от цената. А, това е решение. Ако за да не стане така, че а, да се вземе едно погрешно решение и в последствие да се взимат едно и второ и трето и така нататък коригиращи решения. По-нататък за сътрудничеството. Мисля, че общата сълскостопанска политика, общата политика по рибното стопанство, политиката в областта на горите, всичко това има голямо значение за биологическото разнообразие. Аз имам намерение да се обърна към колегите и да е, им е, така дам възможност да изразя своето готовно сътрудничество. Благодаря. В момента холандското правителство атакува законодателство за опазване на околната среда. Един от доводите е, че липсва обществена подкрепа. Ако открит като се насочим срещу, законодат, срещу европейското законодателство, обществената подкрепа ще бъде по-малка. Какво смятате да предприемете, да спечелите сърцата на европейците, за да подкрепят те наистина законодателство опазване на околната среда? когато говорим за европейско законодателство, не бива никога да забравяме, че то се подготвя възоснова на предложение от Европейската комисия и след утвърждаване от Европейския съвет и в някакъв случай Европейския парламент. Така че а, не става дума за нещо измислено от Европейската комисия ние сме длъжни по договора да следим и за изпълнението на директивите и регламентите. Аз казах, че една от страните, които ще посетя е Холандия, защото искам да видя как стоят нещата на практика. Много е важно да видим по какъв начин да изпратим убедително послание на хората. Много е трудно от Брюксел да се конкурираме с, националните политичи, с националния политически контекст. Всички тези, които отговарят за управлението на държавите членки, трябва да са наясно, че трябва да поемат своята дял от задълженията, когато се говори по тези въпроси. Но по отношение на конкретните случаи, аз смятам да им обърна много обстойно внимание.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 и, и смятате, че трябва да се предприемат по-амбициозни действия в областта на опазване на биологическото разнообразие. В, е, в, за момента няма впечатляващи резултати. Имам три въпроса. Първо, готов ли сте да поемете ангажимент да се ограничи а, вредата върху биологичното разнообразие извън границите на Европейския съюз. Вътре в Европейския съюз смята ли да предприемете действия за спазване на Натура 2000 във всички държави членки? И накрая, ангажирате ли се да предложите и да подкрепите в рамките на комисията една интегрирана политика, в която биологическото разнообразие да бъде сериозен и задължителен елемент, като финансирането и транспорта. Чух няколко пъти, че са ви спрели, че са изключили микрофона. Сега ще ви кажа как гледам на въпросите от вътрешна гледна точка, но вие сте права, че трябва да гледаме на въпроса за биологическото разнообразие от международна гледна точка, а от гледна точка на нашата отговорност за това, което се случва извън границите на Европейския съюз. Един типичен случай е законодателството за опазване на горите, на законна сеч и така нататък. Ние трябва да си свършим своята работа. В границата на Европейския съюз ние трябва да направим всичко, така, щото да не се да не се допускат щети и вреди. Второ, за Натура 2000 мисля, че казах достатъчно ясно какво трябва да направим. Мисля, че от гледна точка на международните ни ангажименти, има два момента, които са особено важни. Първо, конференцията по биологичното разнообразие в Нагоя. Там ще се обсъждат глобалните цели. До тогава ние трябва да представим пределно ясно своите виждания. Друг въпрос, на който много държа, е създаването на нещо като международна междуправителствена конференция по климатичните промени и в областта на биологичното разнообразие, за да за да могат научните знания да стоят в основата на политическите решения. Ефективната политика срещу нарушаването на биологическото разнообразие предполага контрол и наблюдение, но също така предполага и финансови средства. И имам два въпроса. Ангажирате ли се да увеличите бюджета за Натура 2000 и също така в рамките на комисия ще се увеличат ли средствата за опазване на, на природните ресурси? Money is important, yes. Uh, да, Мой подход по този въпрос би бил следния. Аз бих поискал да ми запознаят колко средства се използват за тази цел. И ми беше казано, че сумата към момента е 155 милиарда от няколко източника. Life Plus и Life според мен е добре, че отделя такова внимание на натура. Когато говорим за бъдещето, трябва да а, отчитаме какви са възможностите на държавите членки да се справят а, в, на място. Ако съм реалист, а, а, трябва да кажа, че няма да се стигне до позиция, при която да контролирам всичко. Важно е да работя съвместно с колегите ми и всеки да разполага с средства, които са необходими за изпълняване на поставените цели. Аз искам сега да се върна към незаконната сеч, едно бъдещо консервативно правителство в Великобритания би поело ангажимент да се криминализира незаконната сеча. Ай. И това включва добиването на незаконна дървесина, търговията с нея, вноса, износа и прочее. Искам да попитам какво ще се направи на европейско ниво, като се има предвид неуспеха в съвета. Каква е вашата позиция? Аз вече споменах някои от нещата, които са в ход. Едното е флект, където се предвижда а, борба срещу незаконната сеч. През ноември 2009 беше сключено първото двустранно споразумение с Гана. Както споменах и по-рано, ние а, очакваме да сключим подобни споразумения с други страни. Малко вероятно е а, всички страни, които са източник на незаконна но добивана дървесина, да а, стигнат а, до там. Има поляризиран, поляризиране, има искане за забрана от една страна и от друга страна а, да се отчитат а, всички а, фактори. Аз сега не бих могъл да дам ясен отговор. Основният проблем, който установявам, е, че ако минем към забрана, това ще постави под въпрос прилагането. Това е политически привлекателна посока, която да вървим, но може да създаде проблеми с прилагането. Към момента това ми е известно, но обещавам да се запозная с детайлите. Знаете, че в момента а, решенията, свързани с а, регламента за due diligence, а, в момента се извършва подготовката на този регламент. Yes, thank you. Thank you for that. Um... Благодаря за този отговор. Радвам се, че вие следите този въпрос. Както и при предишния ми въпроса, бих искала да е по-близко до вас този въпрос. Това, което трябваше да, да прочета през коледната вакансия, беше огромно като обем. Зная, че това е сериозен въпрос и именно като такъв трябва да го разглеждаме. От името на независимите депутати Елизабета Гардини. Благодаря. Да ви върна малко на Копенхаген. Искам да разбера какво е вашето мнение, като се има предвид провала, който може да се предвиди, как ще продължи работата, как ще върви диалога за наличните средства и възможности, за ограничаване на емисиите, за тяхното а, намаляване, Необходими са години, за да се приложи на практика това в някои държави членки. Някои държави обмислят въвеждането на въглероден данък. Дали Европа трябва да мисли в тази посока? Да предвиди компенсаторни мерки по границите. Благодаря. If, if to... Ако Отговаря първо на по-политическата част на въпроса ви за последващите действия след срещата в Копенхаген. Мисля, че това е добър урок за всички в Европа. На първо място, относно самите цели, ангажиментите, а от друга страна, по какъв начин да се организираме в, в Европа и какво бихме могли да постигнем, дали е необходимо да променим стратегията, какъв да бъде нашия подход. Това е ясен а, пример за това, че ако не действаме а, единно, тогава ни изтласкват в страни. Реалните ангажименти, които поемаме, се приемат за даденост от останалите. Лидерството ни а, някакси не се забелязва. И нещо, което ми се струва важно в този контекст. И това също е на базата на опита ми като комисар. Например, в САЩ те не гледат сериозно на въпросите на промените в климата. Ако наблюдаваме колко инвестират в екологията, ще установим, че те имат а, а, собствен подход, както казва Сенатра, а, I'll do it my way. Тоест, а, те правят нещо по собствен начин, но ние не бива да подценяваме това, което правят. Може би твърде много се обсъждат нещата, вместо да се фокусираме по-добре. Допълнителен въпрос. Благодаря за този подход. Нещо по-конкретно да се върне на директивата за качеството на въздуха. Има много области в Европейския съюз, където е трудно да се спазват лимитите, тъй като има географски особености. Нещата се осложняват, независимо от полаганите усилия. Например, в Италия има области, където има емисии, които са по-низки от средните. Как смятате да финансирате тези действия? Въпросът, който зададохте е против правилата, защото ви зададохте въпрос от съвсем друго естество. Така че ние преминаваме към следващия оратор. А, сега преминаваме към четвъртия крик от въпроси. Госпожа Кристина Гитерис Кортинес има думата. Благодаря. Радвам се, че тук имаме един кандидат-комисар, с който много добре може да се работи съвместно и който има много ясни визии. Ето защо съм много радостна. По отношение на единия подход, как стои въпроса с координацията? Интересуваме каква е вашата визия по отношение на една не толкова емоционална политика, свързана с опазване на околната среда и една по-основана на знанията и на науката, политика за опазване на околната среда, например темата с водата или други теми, в, свързани с измененията в климата. Съвсем конкретно. Резултатите от Копенхаген водят до една политика, която трябва да е едина, която трябва да а, вземе предвид всичко, всички аспекти, както и въздействието на валеродния двокис върху земеделието. А, какви, каква е визията на комисията при координиране на взимането на решенията, при тяхното прилагане? Ако комисията няма визия по този въпрос, какви трябва да бъдат ам, предприяти? Благодаря. Удоволствието е взаимно. Относно съвместната работа. Звучи странно, но искам да кажа, че не можем да се абстрахираме от емоциите, тъй като сме хора, като хора с, изпитваме емоции. Проблемите възникват тогава, когато емоциите а, са двигателя на решенията, просто защото липсват познания. Мисля, че една от насоките, в които трябва да работим, е повишаване на нивото на знанията. Седмата рамкова програма Много добре си спомням, че е в голяма степен зелена, така да се каже. Ако погледнем транспорта, енергетиката, материалите, нанотехнологиите, въпрос свързан с социално-економическите изследвания, са все красноречиви примери които говорят за зеления характер на седмата рамкова програма. Инструментите, които приехме в плана за възстановяване, един от предвидените инструменти е обществено-частните партньорства. Предвижда се те да се укрепят в областта на автомобилостроенето, изграждането на жилища. Така че, когато говорим за сегашните економически въпроси, трябва да направим така, че да преструктурираме економиката с оглед на бъдещето. Аз благодаря ви. Аз обаче смятам, че проблемът за координация е на трето или четвърто място Ще повторя. Мисля, че проблемът е координацията на второ и трето ниво, не непременно на ниво комисия. В околната среда е, е необходимо да се търси нашето мнение. структурните фондове, адаптирането към климатичните промени предполагат присъствието на местните власти, тъй като те са органите, които ще трябва да решат проблемите. Не е ли така? Да, напълно съм съгласен. Мисля, че първото ниво на координация не е достатъчно. Вашата роля е тук трябва да бъде по-силна. За мен това е ясно. Когато говорим обаче за политиката на място и на ниво региони, ние разполагаме с доста добри инструменти. Ние ги използваме доста добре. Аз имах възможност да обсъждам тези въпроси и връзката им с новата финансова перспектива. Е, въпро... Те, всички тези въпроси трябва да се обсъждат от гледна точка на бъдещи политически приоритети. Що се отнася до селското стопанство, 7% сълскостопански работници всъщност обработват много голям процент от земята. Така че не можем да не обръщаме внимание на селското стопанство. Благодаря ви аз Вестланд. Благодаря ви за предишните въпроси. Какво смятате да направите за укрепване на законодателството в областта на химикалите, особено тези, които не са обхванати от директивата РИЧ? Това е... Отговорът ми ще бъде от принципен характер, тъй като не съм запознат с детайлите. Рич е, е, се разпростира доста широко. Също така, част от, е, от правилниците за изпълнение, свързани с международните ни задължения. Ако има въпроси, които трябва да отчитаме, аз, разбира се, ще обърна сериозно внимание на тези въпроси въз основа на фактите и ако е необходимо да се предприемат нови мерки, няма да се поколебая да го направя, тъй като а, това е посоката, в която смятам, че трябва да вървим. Един от въпросите, които са много актуални днес, е, е нанотехнологиите. Мисля, че става все по-очевидно. Това не означава, че аз поемам някакъв ангажимент, но ако се обърнем към фактите, ще видим, че законодателството РИЧ не е достатъчно, за да обхване някои много важни области – въпроси като нанотехнологиите са свързани, са много перспективни от економическа гледна точка. И отговорността ни в тези въпроси трябва да бъде част от, от нашите усилия. Не е в ничи интерес, най-малко на индустрията и у нези от нас, които държим на безопасни продукти, тази логика трябва да се следва много ясно, защото в крайна сметка е, е в интерес и на онези, които ще искат да се занимават с предприемачество в бъдеще. Тогава, когато общественото мнение не е на твоя страна, възникват огромни проблеми. Да, благодаря ви. Напълно сме съгласни с вас по въпросите за нанотехнологията, но искам да бъда малко по-конкретна за химикалите бебетата са изложени на въздействието на определени вещества в млякото за бебета. Ще предприемете ли такива действия, които вече са предприяти в Канада? Не мога, не познавам фактите, не мога да кажа да или не. Мога да ви обещая, че ще се запозная с въпроса. Тогава, когато говорим за опасните вещества, за онези вещества, които и имат отрицателен е, ефект, ако това е доказано научно, нямаме друг избор, освен да предприемем действия. Благодаря ви. Сега Майрит Магинес от НП. Благодаря. Искам да останем на темата РИЧ. Е, искам да ви помоля е, да обърнете внимание на този въпрос. Вие казвате, че ще посетите агенцията в Финландия. Това е а, сериозен въпрос. Има срокове, които трябва да се изпазят а, по прилагането на законодателството РИЧ. Вие обезпокоени ли сте от ефекта на това законодателство върху бизнеса, най-вече върху малките и средни предприятия и как ще гарантирате изпълнението на изискванията по РИЧ, като се отчитат и безпокойствата на индустрията? Може би да се помисли за удължаване на някои от сроковете. Преговорите по РИЧ бяха много продължителни, много трудни, както споменах и по-рано. И беше изготвено законодателство, което вече е прието. Сега трябва да се съсредоточим върху прилагането. Един от въпросите, едно от безпокойствата е свързано с а, възможностите на хората – които работят в агенцията в Хелзинки, но не само там, а и сред онези, които трябва да прилагат изискванията, индустрията, комисията. Полагат се действително огромни усилия и не бива да подценяваме факта. Аз имам две изпълнителни агенции в мандата ми, което е малко по-различно от регулаторните агенции, но всяка агенция знам, че се нуждае от е, известно време, докато заработи с пълна сила. И не е толкова лесно за година-две да се създаде една нова организация, да се очаква от нея, че всичко ще бъде приложено още от самото начало, тъй като нещата са в развитие. По мое мнение, един от въпросите, които са в моят ресор, е свързан с а, това, заедно с а, комисаря Таяни, да работим съвместно по прилагането. Тези въпроси будят сериозна тревога не може на този етап да се говори за удължаване на сроковете. Мисля, че е твърде рано за това и това не би било верното послание. Допълнителен въпрос. Може би ще коментирате, ако е, е необходимо, че ще бъде направено нужното в тази посока. Тъй като вие дадохте доста разтеглив отговор, който не беше много ясен. Има проблеми за, за индустрията, дали ще се заемете с тях. Има проблеми с примахването на опасните вещества и включването им в РИЧ, това ще се случи ли? Или пък смятате, че би могло да се случи, но не веднага. Аз зная, че това са въпроси, които са начално място в моята програма, когато поема тези функции. Но не мога да се ангажирам и да кажа, че това ще бъде направено или не. Зная, че това е проблем, зная, че това е проблем, който трябва да се реши. Това не е единствената ми отговорност, за това трябва да обсъдя въпроса с колегите от комисията. Искам да ви обещая, че много внимателно ще се запозная с този проблем и ще предприема действия при необходимост. Палецкис. Благодаря, господин председател, господин кандидат комисар. Да, живеем по екологичен начин е здравословно, но не всички хора са съгласни с това стила на живот е важен, но какви стимули вие бихте предложили, за да се гарантира екологосъобразен живот? Доста често се пропиляват ценни ресурси за луксозен начин на живота и дали не трябва да се приложат а, съответни финансови инструменти за ограничаването. Кратъкият е отговор би бил а, с а, да. Всичко започва от началото. Ако нещата а, бъдат интернализирани, бъдат включени в цената на продукта, например, ако Искаме да имаме устойчиво общество при ниска цена на електроенергията. Това означава, че мечтаем. Ние живеем в пазарни економики и следва да отчитаме тези аспекти. Те са част от логиката ни. Един от най-сериозните проблеми и най-сложният за решаване е обвързването увързването на ресурсите, растежа на БВП. Трябва да подобрим ефикасността на използването на ресурсите, да използваме по-малко ресурси, но това е лесно да се каже и трудно да се направи аз бих искал да следвам концепцията за управление на ресурсите. В центъра е продукта. Имаме точно законодателство, което е свързано с отпадъците, но най-важният елемент е да не допускаме генерирането на отпадъци в голяма степен. Затова трябва да разгледаме потреблението, използването, производството от директивата за ЕФО, екоефективността, екоетикирането, обществените продукти, поръчки. Имаме 70% свързани с обществените поръчки. Благодаря за този убедителен отговор, господин комисар. След почти два часа ние сме малко изморени, сигурно най-вече вие. В началото на, на това изслушване аз останах с впечатлението съм в театър или опера, защото имаше аплодисменти, защото не съм чул толкова много аплодисменти нито сега, нито преди 5 години. Искам да ви поздравя за това. И сега един личен въпрос. Какво правите във вашето ежедневие, за да спасите нашата планета? Най-напред за аплодисментите. Аз бих ги предпочел след 5 години, отколкото днес, но и сега не възразявам. Какво ще направя? Аз се старая да се държа като отговорен гражданин. Ако ме питате дали имам разделно събиране на отпадъците, да, разделям отпадъците. Какво друго? Ние можем да направим съпоставка а, с, моя предшественик. Аз имах автомобил. А, Приус. Още когато излезе на пазара, се го закупих. на финала, в заключителните ми пет минути ще ви кажа какъв е края. Този край не беше много щастлив, но гледам също да се съобразявам и с потреблението и емисиите от автомобила. Да, вече получихме известна представа. И така продължаваме с Салваторията тарела. Татарела. Никой не може да изпитва умора защото толкова е интересно и динамично е изслушването. Благодаря, господин председател, господин кандидат комисар. Целта, свързана с понижаване на температурата в глобален мащаб с 2 градуса, е от голямо значение е, за човечеството, но други важни аспекти са опазване на околната среда, на водите, на горите. Трябва да има едно устойчиво развитие. Има научни изследвания, които показват, че целта, свързана с тези 2 градуса, е непостижима само а, човек а, сам си въобразява нещо, когато говори за тези два градуса. Как виждате вие този проблем? А, вие играете една определена роля като комисар по околна среда. Когато кажете, може да се, че не трябва да се говори за 2 градуса, за 3 градуса, например. First, I hope you will... Надявам се, че ще повторите този въпрос и пред моя колега след два дни. Надявам се, че не очаквате от един все още действащ комисар по наука и изследвания да каже нещо сред, срещу преобладаващите научни становища. Мисля, че ние трябва да инвестираме в повишаване на нивото на нашите знания. Ние сме доволни, че съществува между правителствената комисия по климатичните промени. Тя свърши чудесна работа. Защо? Е, не само защото там са събрани най-стъкнатите учени, а просто защото информираха гражданите, а така че те да започнат да приемат въпросите на сериозно. Винаги има момент на скептицизъм, но това е характерно за науката изобщо. А, важно е обаче да има един орган, политически орган, като вие и мен, на който да може да се разчита. Знаете, че председателят Баросо обеща, че ще е, назначи съветник по въпросите на науката. Това е много важно за Европа. Що се отнася до 2 или 3%, отговорът ми е не, не знам. Мисля, че 2% са разумни, управляеми и ще приемем съответните мерки. Но за 3% да приеме мерки за адаптиране. Ако е 3%, ще трябва да се адаптираме. Да, разбира се, мерки а, за приспособяване. Това е правилно. Но ако ако а, визираме един определен резултат, трябва още днес а, да а, се предприеме преструктуриране към нови системи за добиване на енергия. Дали е добре да се каже на страна, че имаме нужда от тези и тези цели, но от друга страна не можем а, реалистично да ги постигнем, от трета страна не можем а, да направим нищо. А какво можем да направим, за да а, преструктурираме енергийната ни сигурност? The... Що се отнася до енергетиката, отговорът ми е, че това ще стане. Въпросът е дали ще стане достатъчно скоро, но ще стане. Мога да ви го гарантирам. След 50 години аз, моята прогноза е, че енергийните сили, основните енергийни сили няма да са унези, които разполагат с петрола, които разполагат с най-напредналите технологии. Мисля, че ние вървим в тази посока. Сега въпросът е дали вървим достатъчно бързо. Освен това се води един интересен дебат, който се води в момента, но сигурно няма да имам достатъчно време да го представя. Той е свързан с двигателите с вътрешно горене и дебатът за тях. Трябва да видим какви са альтернативите. Какви са дългосрочните устойчиви решения? Ето това е посоката, в която трябва да вървим. Обеден съм, че, въпроси, че това ще стане. Въпросът е кога? Следващият въпрос Неса Чаудърс, благодаря. Ще се върна към въпросите за изпълнението на законодателството. Както знаете, някои правителства отдавна се съпротивляват срещу европейското екологично законодателство и направо го нарушават. Имам два въпроса какви нови механизми за изпълнение ще предприемете срещу правителства, които продължават да нарушават екологичното законодателство. Освен това, ще, а, ще преразгледате ли някои други а, законодателни инструменти. Освен това, как гледате на използването на економическата криза като на оправдание за неспазване на екологичните а, нормативни документи. Знаете, че са поступили много голям брой оплаквания и сигнали. Уверявам ви, всички те ще бъдат регистрирани и е, ние работим по усъвършенстване на система за подаване на сигнали и оплаквания трябва да сме наясно, че капацитета за изпълнение и контрол е част от правомощият на държавите членки. Достъпът до правосъдие, например, е нещо, което е свързано с конвенцията от Архуса. Аз смятам да продължа работата по някой от тези въпроси. Необходимо е да засилим сътрудничеството между нас и държавите членки. Можем да споменем много въпроси тук. Един от тях обаче е свързан с проверките, инспекциите. Помня, че през 2007 година Европейския парламент прие резолюция. Директива ли е необходима, инспекция ли трябва да създаде, инспекторат ли трябва да създаде. Когато бъде прият окончателен документ, аз ще взема решение също така, ще се съобразя и с резултатите от научните изследвания. Що се отнася до Агенцията за околната среда, разбирам, че тази агенция отбелязва 25 години от своето създаване. Ще направим, процес, ще направим оценка, всички ще имате възможност да изразите своето становище. И най-сетне е това вече за е следващата минута. Благодаря. Успокояваме вашият отговор. Искам само да попитам допълнителен въпрос по въпросите за спазване и сигналите ще Смятате ли да работите заедно с Европейския парламент? Да, максимално, според възможностите. Мисля, че ние сме провели, че заседанията, съвместните заседания, които проведахме, бяха много полезни. Всички ние имаме пределно ясен европейски интерес и обединяването на усилията може да даде по-добри резултати и допълнителен тласък в правната посока, така че отговорът е да. Сега да се върна на въпроса за економическите аспекти. Мисля, че това е погрешна философия. Този, който не разбира, че това следва да се замисли. Економическата криза не бива да бъде а, а, повод и претекст. Много често се предприемат най-добрите мерки тогава, когато условията са трудни, тогава, когато човек е под натиск. Благодаря. Романа Йордан Сисели. Сега виждам господин кандидат комисар, че ви носят кафе. Имате нужда от него. Уважаеми господин Поточник. Господин Поточник, е, имам въпрос за хармонизираното развитие Life Plus програма, която финансира най-обещаващите проекти в Натура 2000 регламента в Европейския съюз предвижда разпределението на проекти по държави членки и проектите се възлагат, средства се предоставят, ако съответните проекти достигат определен брой точки. Средствата за 2009 бяха непропорционално разпределени. Какво ще направите, за да се прилага Life Plus по балансиран, цялостен начин между държавите членки и по какъв начин ще гарантирате по-добър контрол за по-балансирано развитие в Европейския съюз. Благодаря ви. Да, много е приятно човек да получи и чаша кафе, преди да започне да отговаря народния си език. ЛАВ е много важна програма. И трябва да призная, че много средства по програмата LIFE бяха предоставени в области, свързани с Натура 2000, с директивата за птиците и за местообитанията. Аз вярвам, че имаме възможност за маневриране, да можем да използваме тези средства по по-различен начин. И мисля, че има смисъл да се използват тези възможности за подобряване на възможностите в съответните държави членки. В каква степен това, което казвате, е вярно, че средствата не са равномерно разпределени. Аз трябва да проверя дали това е вярно, по какъв начин са разпределени средствата. Ще съсредоточа вниманието си върху този въпрос, но искам отново да подчертая, че тези средства, разбира се, са важни и считам, че в следващата финансова перспектива би било добре да се осигурят повече средства за тази цел. Но аз не считам, че средствата са достатъчни за постигане на екологичните ни цели. Един хоризонтален подход, включването на всички приоритети в сълскостопанската политика, структурната политика са от първостепенна важност. Също политиката в сферата на науката, останалите политики трябва да бъдат отчитани само по този начин могат да се променят нещата в бъдеще. И върху това ще насоча вниманието си. За допълнителен въпрос. Аз съм напълно съгласна с това, което казахте за хоризонталния подход, но вие казахте, че не разполагате с данни. 19 държави членки не са използвали средствата си. 9 страни са използвали по-малко от 50%. Ето защо аз не считам, че това е проблем, който се отнася до една или две държави членки. Това е общо европейски проблем. Затова аз бих искала да чуя от вас, че вие лично ще се стремите към анализиране на ниво Европейска комисия на това състояние и предприемането на мерки за решаването на тези проблеми. На мен ми беше ясно, че има определени проблеми при използването на тези средства. Това, което вие казахте току-що, ще се запозная с този въпрос и ще изискам извършването на един всеобхватен анализ. Ако това не е така, то аз ще проведа един анализ. Томас Олмър има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин кандидат комисар. Имам един въпрос, който е на техническо ниво, свързан с сътрудничеството с парламента. Може ли да си представите, че имам едно приоритизиране на въпросите свързани с околната среда, провеждане на мерки свързани с общественото, опазване на общественото здраве, енергийна ефективност и така нататък. Може ли да си представите една водеща роля в тази насока? И ще гарантирате ли, че това, което сме отхвърлили при едно предложение, няма да бъде включено в друго предложение по друга форма? Последния въпрос относно стратегията, свързана с река с река Дунав. I could not give you here a precise answer. Мога да ви дам точен отговор, но мога да обещая, че всички въпроси, ще бъдат разглеждани в светлината на нашето съвместно сътрудничество и вашето участие. Това е част от политическата култура. Лисабонският договор внася някои новости – той укрепва ролята на Европейския парламент и аз подкрепям това, защото по този начин а, вие ще бъдете а, в по-добро положение да оказвате влияние, както и да придадете по-голяма легитимност на предложенията, които съвместно ще бъдат приемани. Това би бил по-общият ми отговор по всички конкретни въпроси. По тях нямам ясно виждане, но моят твърд ангажимент е, че съм готов да ви изслушвам лично или в рамките на комисията по всички проблеми от ваш интерес. Аз чух думата директива, законодателство, повече пъти, отколкото съм ги чувал за последните пет години, но трябва да свикна с това. Научих нов подход, свързан с кометологията. Тук също може да разчитате на моята подкрепа. И мисля, че ще имаме много възможности да работим съвместно. Благодаря. Сега преминаваме към петият кръг първо към, от по-кратки към по-дълги въпроси. Госпожа Ферера. Господин Ферера. Благодаря, господин комисар. Тъй като имам една, една минута, ще ви задам директно въпроса. Относно биоразнообразието и финансирането и запазване на видовете, както и Натура 2000. Вие съгласен ли сте с мерките, свързани с финансирането, ние всички сме на мнение, че това е една задача, която засяга много сектори. И не може а, да се използват само средства от структурните фондове или, структурите, а, или фондовете за развитие на селските райони. Предвиждате ли и а, специфично финансиране в тази насока? В бележките забелязах, че вие се стремите към нови цели в областта на запазване на видовете. Дали сте на мнение в тази насока, че има проблеми с целите или по-скоро не с целите, а с мерките свързани с финансирането и защо трябва да има нови цели? Целите винаги трябва да бъдат свързани с възможностите им за изпълнение. Мисля, че по отношение на биологичното разнообразие мога да заключа от нашата дискусия, че сме изправени пред сериозни предизвикателства, но пък сме и постигнали много. Както е в живота изобщо, има едно, мисля, че има едно е, изискване 50% от ресурсите да се използват за натура. Мисля обаче, че е наивно да смятаме, че можем да решим по този начин проблемите с биологичното разнообразие. Единственият подход, който ще даде резултати е холистичният интегриран подход. Общата сълскостопанска политика – и предвидените за нея средства общата политика в областта на рибното стопанство. Доколкото знам, тя е доста свързана с устойчивостта. Това е пътя, по който трябва да върнем и чрез политиката към инструментите, защото ако политиките дават резултати в други области, тогава и ще намерим отговори за биологичното разнообразие. Така че нямам идея за нови инструменти, нови механизми за финансиране. Мисля, че трябва да използваме онова, с което разполагаме, но когато обсъждаме новите, финанс, новата финансова рамка, трябва да видим как, по какъв начин да разработим интегрирана политика, така че тя да отговаря на потребностите на опазване на екологичното разнообразие. Благодаря. Джуди Гърлинг, за трети път вие явно сте експерта на вашата политическа група. Поздравления! Виждате, че ми имат доверие. Имам един по-общ въпрос за по-широката ви роля в екипа на комисари. Мнозина от нас смятат, че Европа не трябва да се бърка в някои области, но околната среда не е там. Околната среда понесе сериозен удар в Копенхаген. Не става дума за климатичните промени, става дума за а, онова, което този провал означава за лидерската роля на Европа. Какви действия смятате, че можете да играете в усилията за възстановяване на доверието на гражданите в възможността на Европа да играе лидерска роля? Що се отнася до сегашната комисия, тъй като аз съм член на настоящата комисия, се надявам, че ще бъда член на следващата комисия, мисля, че наличието на комисари за климатични промени и околна среда е полезно за въпросите, които решаваме. Това е положителен знак за всички нас. И в известен смисъл, може би това звучи провокативно, много от въпросите, които бяха малко в сянка, в сянката на климатичните промени, биологичното разнообразие, водата, почвата, отпадъците, чрез самия факт, че аз отговарям за околната среда, могат да бъдат решавани на по-високо ниво в бъдеще. Според мен това е много положително. Що се отнася до нашата глобална роля и отговорностите, които носим, аз мисля, че вече развих своето мислене в отговор на един от въпросите. Мисля, че ние трябва да извлечем полки от това, което се случва, това, което научихме. Мисля, че ние трябва да дадем отговор на основния въпрос – докъде се простира нашият ангажимент? Климатичните промени са очевидно глобален въпрос. Но да видим какво правят другите, как го правят и готови ли са да приемат европейския подход. За нас Това е логично. Аз смятам, че това е най-добрият подход, но можем ли да го разпространим върху целия свят? Определено имаме нужда от промени и що се отнася до европейс, водещата роля на Европа, ако искаме да бъдем сериозни политици и граждани, мисля, че ние трябва да поемем тази отговорност. Ако вярваме в това, което говорим и това, което правим, смятаме ли, че има ли друга възможност, освен това, да играем водеща роля? Благодаря, Сато Хаси. Господин кандидат комисар, радвам се, че споменахте ефективността на използването на ресурсите като един от основните ви приоритети. Бих искала да разбера какви по-конкретно са вашите планове, какви промени искате да реализирате през следващите пет години. Например, дали сте готов да работите за задължителни правно обвързващи цели за ресурсната ефективност, както и за намаляване в абсолютно изражение потреблението на ресурси, защото разделянето на економическия растеж и използването на природните ресурси се прави само в относително отношение в абсолютно изражение обаче използването на ресурси продължава да се увеличава. Комисаря. Да, въпреки че идва към края на изслушването, това е много важен въпрос. Трябва да имам предвид два факта. На първо място, че Европа е вносител на ресурси и това следва да се отчита. Когато говорим за международните ни партньори по света, Следва да отбележим като интересен факт, че в Япония ресурсната ефективност е по-добра, отколкото при нас. Класическият метод за измерване на БВП на, на, на тон не е най-оптималния. Това са няколкото факта, които искам да дам преди да премина към детайлите. Е, ресурсната ефективност ще бъде основна тема в моите усилия. Имаме директива за екодизайн, за предотвратяване на отпадъците, за план за действие за устойчивост, производство. Когато говорим за определенето на цели, би трябвало да подчертаем, че следва да действаме внимателно да не допуснем изкривявания, да... Целите са доста сложни, когато става дума, особено за ресурсна ефективност. Целта е да се намали ефекта върху околната среда. Затова моите цели са насочени към налагане на изискване за ресурсна а, ефективност. Въпросът е обаче по какъв начин да стане това. В рамките на прегледа на а, състоянието на природните ресурси а, тези въпроси ще бъдат разгледани. Корина. Благодаря, господин председател. Господин кандидат комисар, благодаря ви за качеството на отговорите. Сега ще повдигна един въпрос и това е оценката, която е много важна в околната среда. Как смятате, че можете да осигурите легитимното доверие на нашите граждани в информацията, която им се предоставя? и в процеса на взимане на решение. Как смятате, че можете да, пода подобрите качеството на декларациите за конфликт на интереси сред експертите? качеството, как, как смята да подобрите качеството на експертите, да подобрите прозрачността в процесите на лобираните, за лобиране в отговор на исканията за регистър, предложен господин Калас. Смятате ли да включите гражданското общество в процес в експертизите и оценките, за да се преодолее този а, противоречив аспект? Цял е набор от въпроси, каза председателя. Uh, first, uh about... Uh, Най-напред е, искам да изясня позицията ми по отношение на лобизма. Това е неразделена част от моята работа. Аз гледам на него като на получаване на, на информация преди всичко. Но аз се нуждая от това да изслушам различни мнения. Важно е да изслушам всички мнения включително тези на неправителствените организации, които са достатъчно състоятелни и заслужават да бъдат изслушани. На следващо място за качеството на проучванията. Аз съм прекарал пет години, разглеждайки изследванията, които се правят в рамките на Генерална дирекция научни изследвания. Важно е да има независимост. Ако има някакви противоречия, това трябва да бъде отстранено от системата. Този подход ще се следва в Генерална дирекция околна среда. Важно е да има доверие в експертите, както и в експертните документи, които се изготвят. Тази логика на оценка на въздействието, която беше въведена, действително подобрим голяма степен нещата. Ние трябва да бъдем особено настойчиви е качеството на тези оценки на въздействието да бъде на най-високо ниво, да бъде полезно и действително да изпълнява функцията, за която е предназначено. Господин Сандор Табаджи, дали комисаря Всъщност днес ние започнахме изслужването с важността на управлението на водите и, и аз бих искал да приключим отново с водите това изслушване, тъй като управлението на водите е от стратегическа важност за цяла Европа, за целия свят. Вие споменахте и подчертахте, че сте твърдо убеден да следвате прилагането на рамковата директива за водите. Но моля ви да прецизирате кои конкретни мерки ще предприемете за тази цел. Никоя от мерките не е предприята все още, защото аз съм все още далеч от вземането на този пост. Но когато разглеждам историята на европейското законодателство, бях изненадан да установя, че едва през 2000 година е прията рамковата директива. Започнахме с химикалите през 1997 година, след това започна разработването на други законодателни документи. Рамковата директива за водите от 2000 година съществува. Също подхода за а, речните басейни, а, трансграничното сътрудничество, това са все въпроси, които внимателно ще разгледам. На следващо място планирането, консултациите, принципа замърсителят плаща, също определението на цена за всички водни ресурси. Това е въпрос, който доста се подценява до сега. Намирането на баланс с други политики – По същество това е част от а, логиката, заложена в а, рамковата директива за водите и аз смятам да я следвам. Що се отнася до ефективността на, а, на цените, и мерки, свързани с търсенето, все още не са разгледани достатъчно внимателно, но аз мога да поема ангажимент внимателно да се запозная с всички проблеми, свързани с прилагането и моята политика чрез държавите членки ще бъде съвсем ясна, да бъда категоричен, твърд, но същевременно и да оказвам помощ и съдействие. Вярвам, че субсидиарността съвместния подход би трябвало да се превърнат в предимство, а не в недостатък. За допълнителен въпрос. Като бивш комисар, като бивш комисар по научните изследвания, обяснете ми, кои Кои новаторски инструменти могат да се използват в селското стопанство или в жилищния сектор, защото за да се намали потреблението на вода и да се намали разхищението на вода, а ние разхищаваме много вода в селското стопанство, особено в селското стопанство. Там се изразходва 70% от европейските води. Много голямо количество как могат да се използват нови технологии в сътрудничество с селското стопанство и други сектори. Благодаря. Благодаря. Прав сте, когато посочвате, че е необходимо новите технологии да се използват в, в всички производства. Така че, когато, когато говорим по тези въпроси, не бива да се ограничаваме само до биотехнологиите, нанотехнологиите, информационните технологии. Ние трябва да видим как да използваме новите технологии в областите, които споменахте. Например, селското стопанство – рибното стопанство. Споделям вашето притеснение за ефективното използване на водата. Въпрос, който изисква внимание. Мисля, че и тук е необходим холистичен подход. Мерки, свързани с ценообразуването, потреблението, поведе, поведенческия подход и неговото насърчаването на поведението – мисля, че това е пътя, по който бих вървял и аз. И Петър Лизе. Благодаря, господин кандидат комисар. Има един въпрос относно сътрудничеството с Европейския парламент. Гласно член 225. По, през, при стария договор беше а, член 152. Става въпрос за право на директна инициатива. Вие казвате на английски, че ще го вземете предвид, когато давате отговор на такъв въпрос, но договорът включва много повече неща и ние знаем, че парламента преговаря с господин Барозо и ние бихме искали комисията по принцип, разбира се има и изключения, по принцип, ако има предложение с, подкрепено с квалифицирано множество, въпросът е дали това вие ще го приложите и в вашето портфолио, в и а, такова едно предложение а, дали ще получи подкрепа. I think, uh... а, мисля, че договорът, Лисабонският договор е ясен. Там се казва, че Европейският парламент може чрез квалифицирано мнозинство може да поиска предприемането на инициатива от страна на комисията. И ако комисията откаже, трябва да информира Европейския парламент за причините за това. Това е важна клауза, важно е тя да се прилага. Личното ми мнение е, че ако има искане от парламента, което е представено по начина, по който вие го направихте, тогава ние трябва да го разгледаме с цялата сериозност. В първата комисия под ръководството на Барозо ние гледахме много сериозно на предложенията, постъпващи от Европейския парламент. Това е по-широка дискусия, отколкото тази, която водим тук с Комисията по околната среда и като, е, с мен като кандидат за комисар по околната среда. Трябва да спазваме институционалното споразумение, между парламента и комисията. Мисля, че президента Барозо беше напълно сериозен, когато каза, че искаме да имаме специално партньорство, добро сътрудничество. Когато бъде направено едно сериозно продължение, то трябва да бъде разгледано със същата сериозност. Допълнителен въпрос. Разбира се, имате право, че в договор стои, че а, комисията трябва да се обоснове дори когато не дава предложение, но искам да знам в рамките на вашето портфолио какво бихте препоръчали на колегията. А, кои доводи могат да доведат до това комисията да не изготви предложение и Смятате ли, че а, основанието може да е? Обадиха ми се от Берлин, Лондон или Рим и за това не даваме предложение. You... Мога само да кажа, че не, нито обаждане от, от Лондон, нито от Любляна ще повлияе на решението ми в такива случаи. Това е въпрос, който трябва да се разглежда в по-широк контекст, в контекста на отношенията между Европейската комисия и Европейския парламент. Моето обещание е, че ако вие излезете с предложение, което се ползва от мнозинство, предложение, което е сериозно, аз не мога да поема правен ангажимент, но мога да обещая, че ще следвам разпоредбите на договора. Подобно предложение ще бъде разгледано много внимателно. И ако комисията каже не, и ако се позваваме на сегашния опита на сегашната комисия, е обикновено такъв отказ се прави, ако има сериозни основания. Що се отнася до останалито, нещата зависят от допълнителни преговори между институциите. Уважаеми колеги, въпросите свършиха. Благодаря ви, че а, се придържате към правилата и към време траенето на, на въпросите. Аз мисля, че кандидат комисарят Поточник е много е учил по време на коледните празници. Виждам от а, многото документи пред него. Той каза, че европейския континент е зелен, планета синя, но на листата му има много повече цветове. Розово, синьо, зелено. Той е очевидно е проучил цел, целият ресор на комисаря по околна среда. И в тези почти три часа ние направихме един обзор на всички въпроси, които са близки до сърцето. Благодаря за вашите въпроси. Благодаря на комисаря за отговорите. Обещ... Накрая обещахте накрая да ни да споделите а, личните си планове за спасяване на планета. Само, че ще ви попитам каква е температурата в хола и в кабинета ви. Като гледам температурата в тази зала, тя е 25 градуса, малко по-високо отколкото трябва. Така че системата за екологично управление на парламента може малко да се посъвършенства. Okay, anyway, I stop. I think I give the floor for the... Ще дам... Ще спра до тук и ще дам думата на Янес Поточник думата. И може би той ще ни каже каква е температурата в неговия хол и в неговия кабинет. не е много справедливо, така че трябва да да премерим температурата в началото на заседанието и накрая. Нормалната температура е около 21 градуса. За съжаление, аз съм човек, който предпочита малко по-топли помещения, но аз съм от страна, в която сме свикнали с малко по-високи температури. Само ще споделя част от своите е, становища. Когато разгледах е, целият набор от директиви, документи, съкрещения, с които трябва да свиквам, преди да започна да навлиза в повече подробности и хоризонтални документи, преди да започнах да чета документите, свързани с шестия план за действие, обобщените документи, аз си отбелязах основните политически насоки на моя мандат. И за мен те следните. Екологичните въпроси трябва да бъдат в центъра на политическия дневен ред. Устойчивостта трябва да се определя по холистичен начин а, цялостен подход, да се прилага синергия, особено с климатичните промени. Както казах, на, при мен се падат някои от забранителните мерки, а при другите насърчителните мерки би трябвало да се съчетаят. Живеем в пазарна економика и околната среда трябва да се гледа като на вървяща ръка за ръка с економиката. Стратегията 2020 година трябва да включва устойчивото развитие, осигуряване на подходящо финансиране е задължително, трябва пряко финансиране за околната среда, но още по-важно е всички финансови инструменти да се прилагат по такъв начин, че да са в съответствие с нашия подход по-активно международно участие и ангажимент, тъй като много въпроси могат да се решават само на, в глобален план и така нататък и така нататък. Всичко останало е конкретно за ресора. Всъщност аз очаквах с голямо желание днешния дебат защото се надявам, че това е началото на добро сътрудничество за следващите 5 години. Определено вярвам, че това е възможно. Както казах, винаги съм готов да изслушам вашите предложения. И накрая, в заключение, историята за Приуса. Моят син а направи катастрофа с Приус на 13 ноември в 13 часа. А днешното ми а, изслушване е в, започна в 13 часа на 13. Благодаря ви за всичко. Надявам се, че това е началото на доброто ни сътрудничество през следващите години. Благодаря. благодаря ви, колеги. Благодаря, господин кандидат комисар. Мисля, че прекарахме много интересни три часа. За изслушването приключи каня координаторите след половин час за оценка на слушането. Благодаря.